изслушване на господин Мариньо и Пинто за Съда на Европейския съюз и броя на съдеите в Общия съд. Давам думата на Чика Мариньо и Пинто. Благодаря, госпожо председател. 2011 година Европейския съд започна законодателна инициатива за промяна в статута, така че да се назначат допълнително 12 съда и в Общия съд. 2014 година това бе подкрепено от парламента на първо четене. Обаче, съветът никога не е номинирал никой от тези 12 съдии, защото не стигнаха до съгласие как точно да бъдат избраните, защото всяка една държава членка искаше да номинира свой съдия. И броят от 12 съдии не отговаря на 28-те държави членки. 2014 година съдът вече изиска 28 нови съдии да бъдат назначени, също така да се премахне съда за публичната служба. Искам да ви напомня, 12 години съда се опитва да разреши този проблем и сега предложението е за 28 нови съди и премахването на съда за публичната служба. И по този начин всъщност се разрешава проблема на съвета, а не на съда, защото съветът не може да реши как да номинира 12-те съди. И така, че това не е просто едно изменение към законодателно предложение. Това е едно напълно ново предложение. Вече говорим за 28 нови съдии, които да бъдат назначени, не за 12. И също така за премахването на специализирания съд, създаден по, смисъл, по силата на договорите от Ница и Лисабон. Комисията трябва да бъде консултирана относно това предложение, защото първоначалното предложение беше доведено до знанието на комисията за 12 съдени, а не за 28. Също така е, трябва да бъде информирана относно желанието за заличаването на съда на публичната е, служба, докато тенденцията е да се създават е, специализирани съдилища, а не те да се закриват. Така че отново позовавам се на долу договорите Ница, Лисабон. Необходимо е да има правосъдие а, на високо ниво. Възможно е да се създаде нов съд за патенти и търговски марки. Това вероятно ще бъде нещо полезно. Защо да се закрива полезен съд сега? Съветът и парламентът трябва да бъдат информирани относно разходите и е, изследване, което да се извърши от комисията за изследване на въздействието. Такова не е провеждано до сега. Така, по отношение на първото четене, април 2014 година в парламента на предложението, Позволете да ви припомня. Казвам, че не можем да приемем увеличение на съдия от 12 на 28, защото наистина няма как да промеем аргументацията за това. Това ще има огромно економическо въздействие и последици, просто защото съвета не може да номинира съдии в момент, в който има строги бюджетни економии, съкръщения и намаления. Се изисква увеличение увеличение на разходите за съда но съветът не отстъпва от своето позиция и сега ние, представлявайки данокоплаците, трябва да отхвърлим подобно предложение. Също така призовавам за равнопоставеност между половете при назначаването на съдиите. Трябва да се позовем на също така разпоредбите и членовете в в договорите. Ако не може да се приеме предложението от парламента, тогава просто и не се впише по съответен начин, желанието е, за равнопоставеност между половете ще остане само едно пожелание. Това е основно право така че предлагам да се върнем към предложението от първото четене. Госпожа Кредо. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик, уважаеми евродепутати. Ние подкрепяме компромисното споразумение между парламента и съвета. Този компромис бе постигнат чрез дълги преговори. Решението е балансирано и ни позволи да постигнем напредък по досие, блокирано отдавна. Не бива да се забравя, че компромисът пряко стъпва върху идеи, дадени от самия съд на Европейския съюз. Бързото приключване на реформата е, е много важно за комисията. Положението в общия съд е, остава източник на безпокойство. Реформата ще позволи да се намали е, броят на забавените дела и да се ускори разглеждането на дела в бъдеще. Е, разглеждането на делата и достъпа до съд са е, права е, съгласно Хартата за основните права на Европейския съюз, но правосъдието е добро само ако е своевременно. Има големи опасения сред економическите оператори и те биха желали съдът да бъде в състояние по-бързо да решава делата. Бързото решаване на правните спорове е в интереси на комисията и на Съюза като цяло. Комисията приветства и намереното решение за утвърждаване на равенството между мъжете и жените в съда. Това е изцяло споделяна от комисията цел. Подчертавам още веднъж, че комисията изцяло подкрепя намерения компромис би трябвало да се одобрят тези договорености и комисията ще намери необходимото време и ще положи усилията за внасене на необходимите промени. Благодаря сега господин Дриевка от името на НП за две минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, дами и господа, Добре функциониращо правосъдие е един от основните стълбове на всяко демократично общество. Затова и ние се нуждаем от добре функционираща съдебна система на европейско равнище. Ето защо от името на НДП мога да заявя, че ние се радваме на постигнатият компромис е този дълъг и мъчителен процес на преговори. Утре ще гласуваме един компромис, който беше постигнат между Европейския парламент и съвета. Компромис постигнат миналата седмица, който се основава на признаване на необходимостта да се увеличат броя на съдиите в общия съд. Очевидно, че имаме нужда от увеличаване на броя на съдиите в общия съд. И не а, съдиите трябва да плащат за забавянето в взимането на нашето решение, чрез увеличаването на броя на делата, които разглеждат. Радно също така, че въведохме и клауза за преразглеждане, за да може през 2019 година да направим оценка на това как реформата е допринесва за по-доброто функциониране на общия съд и дали действително промяната е толкова положително, колкото се надяваме. По отношението на равенство, необходимостта да се гарантира равенство на половете сред съдиите, приветстваме включването на този принцип, но това е само първа стъпка напред. Този принцип трябва да се прилага не само в една институция, а и целият Европейския съюз. Но като цяло НДП ще подкрепи компромиса постигнат с съвета. Благодаря ви от името на Союзите демократите, думата има госпожа Делово за една минута. Euh, Благодаря, госпожо председател. Правосъдието е фундаментален принцип, право и задължение в една демокрация. Правосъдието в Европейския съюз днес е в тежко положение. Като представители на гражданите, ние сме длъжни да защитаваме правосъдието и да го пазим, като го снабдяваме със средствата необходими му за извършване на неговите е, задачи. Е, цифрите не лъжат. Огромна е натовареността, тя се увеличава от година на година и има пет дела за неспазване на разумните срокове като е, търсеното обещетение е повече от 25 милиона евро общо. Това е повече отколкото струва реформата. Също така е, задължение на Европейския парламент е да следи за равенството на мъжете и жените, включително в съда. В символични декларации хиляди пъти сме потвърждавали този принцип. Нека кажа, че всички демократи трябва да гласуват за компромиса, за реформата, за повече правосъдие в Европейския съюз. Това е моят призив. Благодаря, госпожо. Приемате ли син картон от господин Поспишил? Elle n'a pas dit qu'elle acceptait encore.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 може да бъде решен само като се привлекат повече юридически секретари и сътрудници. Ние имаме такъв опит в Чехия, той е добър. Нашият извод е, че прекалено големият брой референти за всеки съдия някак отпуска съдиите. по-добре е да се увеличи броят на съдиите, а не на техните сътрудници. Благодаря, господин Карим. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Повече от 20 години вече служба публична и изборна. Мога да кажа, че това вероятно е наистина най-невероятният процес, на който ставам свидетел сега. Участвал съм в работата на правната комисия, работейки с хора, включително и с докладчика, опитвайки се да постигнем решение на проблема, който бе представен пред нас. Но отново наистина едно истински е, предложение за реформа ни доведе до това да се предадем, да е, жертваме пред ултара е, на е, политическа прибърженост, да се стигне до решение, което не е решение. Когато гражданите от Европейския съюз искат една истинска дълбока реформа, която да отразява наистина услугите, които им се предоставят, отново сме изправени пред компромисно решение, което добавя към бремето на гражданите, а не решава проблемите им, проблемът, пред който сме изправени. И ние, колеги, 20 милиона евро годишно ще похарчим допълнително при положение, че няма нужда да се добави дори само един евроцент към бремето носено от дънакоплатците и е, наистина ли искаме е, да причиним това на гражданите. Прави се стъпка без. Е, е, е без е, да се добави мярка. И какво направих аз всъщност? Е, едно е, предложение за отхвърляне на предложението на съвета, а много колеги ми казват в частен план, че наистина след години ще съжаляваме за решение. E. Господин Кавада за минута и половина от името на групата на АОД. Благодаря ви, госпожа председател. Скъпи колеги, проектът за реформа който беше договорен в рамките на четиристранни преговори, ще ни даде възможност да отговорим на реалните нужди на съда, и едновременно с това да засилим основните, един основните принципи в Европейския съюз, именно принципа на правосъдие, за който настояват европейските граждани. След публикуването на проекта за, на проекта реформата през 2012 година, броят на случаите разглеждани в съда се увеличил с 43% през 2014 година, като вече има и е, пет е, процедури за прекамерно забавяне на разглеждането на прекалено дълго разглеждане на делото, което води до изплатени компенсации за щети в размер на 25 милиона евро. Реформата продължение на съда, която подкрепям, ни дава възможност на, да работим за промяна на броя на съдиите в пет етапа, като на всеки етап ще може да направим оценка дали трябва да се продължава с а, реформата или не. Ето защо няма никаква опасност от прахосване на средства. Това си чиста демагогия. И нека да не подкреп, да не подценяваме колко важна е демократичността, защото европейците гледат а, на Европа като изпълнителна власт, а имат нужда от демократичен законодателен орган и от действащо правосъдие. Благодаря ви от името на зелените. Думата има госпожа Хаутала за минути и половина. Президент. Госпожо председател, в момента сме на етап второ четене по този проект. От 2011 година съветът не успява да измени искането си за 28 съдии. Според мен няма и да успее. За онези, които поставят въпроси тук, ще кажа, че реформата не става не засяга само броя на съдиите, а и условията, при които функционира европейската съдебна система. Задачите на общия съд са фундаментални за защитата на правата и интересите на гражданите. Ние трябва да утвърждаваме върховенството на закона, основните права и прозрачността и е, качеството на съдебната ни система трябва да е основен наш приоритет. В тристранните срещи парламентът постигна нещо историческо. За пръв път с законодателите в Европейския съюз е, успяха да включат клауза за равенство между двата пола в е, регламента, който регулира дейността на една европейска институция. Това е стъпка, юридическо новаторство, което ще бъде само началото на цялостно развитие към повече равенство между мъжете и жените във всички институции. Съдът и държавите членки са се ангажирали да поддържат това равенство и наша задача е да им търсим отговорност за това. Благодаря. Госпожа Ферара. Благодаря. Това е един истински скандал, ако мога така да кажа, защото посочва абсолютната невъзможност на съвета. ЕНП и социалистите и е, демократите също трябва да преодолеят своите позиции. Вместо да се стигне до съгласие за един съдия, сега техният брой се предлага да бъде удвоен. Европа налага економически жертви, които да бъдат направени от страна на гражданите. Европейския съюз отвоява броя на съдиите в общия съд. А сега, обсъждайки този въпрос в пленарна зала, Европейския парламент така прибързва а, разискванията. Скандал на тази реформа. Благодаря. Госпожа Ферара. Monsieur Le Breton, deux minutes au nom du От името на групата на Европа на нациите и свободата, думата им господин Лебретон. Благодаря ви, госпожо председател. Тази реформа е истински скандал. На първо място, тъй като тя е ненужна. Съдиите, които изслушахме в Комисията по правни въпроси, ни го казаха, включително и господин Жаер, който е и председателят на Общия съд. Ето защо да гласуваме подобна реформа, която ще ни струва 20 милиона евро годишно, е абсолютно напразно. Освен това, тази реформа води до... Е, беше прията с редица нарушавания на нашия правилник, правилника за процедурата по второ четене, нарушаване на правилата за водещите парламентарни принципи поради ускорената процедура на гласуване против волята на докладчика господин Мориньо Импинто на 8 октомври. Това си беше чист че това си беше процедура за присмех, която нямаше нищо с парламентарната дейност. А в освен всичко друго ми се наложи, едва ли не със сила да вляза в собствената си комисия, за която, която беше забранен достъпът. Нарушава се и договор за функциониране на Европейския съюз, защото реформата предвижда за закриване на съда на публичната служба, а между другото тук можем само да си припомним, че имаше и принцип за защитане на правата на държавните служители на Европейския съюз. Така че пак казвам, тази реформа напълно нарушава договор с на Европейския съюз, който а, дава възможност за създаване на специализирани съдилище, но не и за закриването им. Всичко това показва колко силни са лобите на частните интереси в Европейския съюз, което по никакъв начин ни изненадва. Имаме безброй примери за това. Това е просто поредният пример. И в крайна сметка, има 28 поста за добре платени съдии, които трябва да се дадат на съответните хора. Ето защо внесох в Комисията по правни въпроси изменения, което забранява на членовете на Европейския парламент да стават съдии. Това поне може да припомни един водещ принцип, а именно разделението на властите и избягването на конфликта на интереси. И моето изменение беше отхвърлено. Ето защо в заключение председателката прекъсва. Съжалявам, времето ви изказва. не изтече. Думата да има госпожа Комодини Какия за минута и половина. You, Благодаря, госпожо председател. Една ефикасна система на правосъдието е нещо, от което винаги се нуждаем. Трябва да инвестираме още повече в европейската правосъдна система, защото нашите граждани се нуждаят от най-добрата възможна система, ефикасна и ефективна гражданите имат право на достъп до съд. Какво означава да имат такова право, а да чакат с години да им се раздаде правосъдие? Гражданите трябва да получат нещо, което не ги разочарова. Длъжни сме да се опитаме да решим трудностите в най-кратки срокове, като съдилищата бъдат снабдени с добри съдии, които отговарят на високите изисквания на нашето правосъдие. Това очакват и гражданите от европейските съдилища. Да, длъжни сме да инвестираме повече в Европейския съд. Все повече расте броят на делата. И съдиите не винаги успяват да се справят резултатно. Но когато инвестираме, съдът трябва внимателно да изразходва предоставените му ресурси. Той трябва да е отговорен и да гарантира реалното правораздаване. Предложението за увеличаване на броя на съдиите в съда трябва да бъде одобрено, защото така се повишава ефикасността на съдебната система на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Регне. Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, каква е цената да няма добра функциониращ съд? И е, когато се водят е, дела срещу е, големи дружества. Например, едно от последните дела по отношение е, защита на личните данни. Много е важно е съда да бъде в състояние да взима бързо своите решения и те да бъдат от много високо качество. Разбира се, нужни са съдии които да бъдат избрани в общия съд, дали ще бъдат 28, ще, се, ще стане ясно по-нататък. Сега, що се отнася до равнопоставеността между половете? Европейския съд има водеща пионерска роля, която следва да играе. Много малко са жените в съда. Госпожа Джеймс. Когато дори и докладчикът критикува остро предложението си, мога само да, можем само да кажем, ами Хюстин имаме проблем. Да, колеги, имаме много сериозен проблем. Дори и докладчикът не може да ни убеди да подкрепим неговото предложение. Няколко от коментарите му показват, че тук се проявява пълна незачитане на правата да накоплаците и необходимостта техните средства да бъдат разходвани уместно. Липсва пълна прозрачност в съда. Не беше изготвена нито оценка на въздействието, нито оценка за ретибилността. Самият докладчик препоръчва отхвърляне на предложението. Препоръките на докладчика са напълно основателни и смятам, че трябва да бъдат последвани. Отхвърлянето е единствената възможност и би трябвало парламентът да подкрепи неговата позиция. Иначе защо изобщо имаме докладчици? Благодаря ви, господин Буда. Има думата за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, колеги, според Гладстон, забавеното правосъдие е отказано правосъдие. Държавата е длъжна да гарантира наличието на правосъдна система, която да е независима, но същевременно сме длъжни да гарантираме и надлежния достъп до правосъдие. Европейският съюз трябва да помни това. Според мен трябва да вземем предвид изискванията на съда, когато определяме бъдещата му структура. Напоследък пред съда в Люксембург се завеждат все повече дела и за това трябва да гарантираме правораздаване, което е по-скоростно. Госпожа Готелан. Благодаря. Сега, Оказва се, че в крайна сметка има просрочване, забавение при произнасянето на съда, просто защото обема на делата е голям. начина по който разсъждаваме обаче е доста детски. Дори децата понякога по-добре могат да аргументират своите позиции. Ние трябва да отстояваме правната сигурност, така че парламентът няма няма избора, просто трябва да върви напред. Е, необходимо е да има равенство в съда. Сега виждаме, че дела на жените е само 1% по-настоящем. Мисля, че това е, е обидно за всички компетентни жени. И сега продължаваме с спонтанните изказвания. Една минута. Господин Поспешил. paní Много ви благодаря, госпожо председател. продължение на 5 години съм бил министър на правосъдието в Чешката република. И мога да ви кажа, че натовареността на съдиите ми е добре познат проблем. Предложението е абсолютно абсурдно. Отвояването на броят на съдиите, без изобщо да се направи оценка на товареността на общия съд, е просто налудничева. Няма никакви основателни причини за това предложение. И въобще не мога да си обясня как се стигна изобщо до него трябва много ясно да се направи оценка на увеличаването на броя на внесените дела, след което да описим с колко може да, да увеличим броя на съдиите. Може да го увеличим с 10 12 човека, но се отвои броя на съдиите абсолютно неотговорно от политическа гледна точка и трябва да, да можем да обясним решението си на европейските граждани. Ако няма достатъчно съдии, тогава трябва да има повече е, помощници на, съдиите la unión europea señora presidenta es una unión de derecho y la garantía del derecho reside en el Tribunal de Justicia, sobre todo la... Европейският съюз е съюз на правото. Като защитата на закона е поверена на съда на Европейския съюз. Вижте какво стана с решението за тихото пристанище. Да, бавното правосъдие е наистина отказано правосъдие – Неефективното правосъдие е отрицание на правосъдието, но този парламент е длъжен да се съобрази с това, че обсъждаме проблема от 4 години и системата трябва да стане по-самостоятелна. Сега е, обсъждаме увеличението на броя на генералните адвокати. Може би трябва да се мисли и за увеличение на броя на съдиите. Такова нещо не е било възможно до сега. Не мисля, че компромисът трябва да бъде възприеман като враг на съвършенството. И наистина една клауза за преглед може да бъде полезна. Господин Мариас. господин Мариас, Необходимо е наистина да се спазва основната задача на Европейския съюз, а именно да поддържа върховенството на закона. За това има и създаден съд на Европейския и ние, юристите, преподаваме право в университетите и казваме, че съда игра изключително голяма роля при отстояването и защитата на правата на гражданите. Аз подкрепям предложението, което се прави е съдия, който да представлява всяка една държава членка, което означава, че ще се укрепи Европейския съд и ще се увеличи доверието на гражданите в правосъдието. Една минута за последния оратор. Господин Полчак. Дякую, пани председкиня, за уделени. Господин Полчак, благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума. Искам да благодаря на всички Успя... Не успях да се добера до задаване на въпроса синя карта, макар да опитвах настоятелно по време на целите разисквания. Ние трябва да усъвършенстваме съдебната система чрез осезаеми критерии. Предлаганата реформа и предлаганият компромис, до който стигнаха парламентът и съветът, според мен няма да ни помогнат да решим проблемите. Съдиите в Съда на Европейския съюз сами твърдят това. Аз лично изпитвам голям скептицизъм към гласуването. Мисля, че няма да можем да подкрепим реформата в сегашната и форма. Благодаря се, приключваме посъл с платани изказване. Думата има госпожа Крец от Европейската комисия. Много ви благодаря за направените коментари. Европейската комисия подкрепя договорния компромис между Европейския парламент и съвета за броя на съдиите в общия съд. Струва ми се, че капацитетът за бързо разглеждане на делата в съда е от първостепенно значение. Дебатът ни е пряко свързан с предишния дебат, а именно реформата на избирателното право мисля, че тук обсъждаме същата тема, а именно продоляване на пропаста между граждани на Европейския съюз и европейските институции. Няма нужда отново да споменавам, че Европейската комисия приветства усилията за прилагане на равенството между половете в състава на съдиите на Европейския съюз. Благодаря ви. Надявам се успеем да приключим съседанието преди полунощ. Благодаря ви, че още сте тук. Господин Марино и Пинто, вие сте докладчик, имате две минути за да обобщите дискусията и да приключите. Госпожо председател, госпожо комисар, в интерес на истината се питам дали 28-те съдии ще решат проблемите на общия съд. Те всъщност са, са е, резултат от е, невъзможността на е, съвета да номинира 12-те съди. съдии. Април 2014 година изискаха 12, а после през октомври поискаха да бъдат 28. Е, новоназначените съдии. Това е обида е, за Европейския парламент, за гражданите на Европейския съюз. В интерес на истината. Кажете сега на парламента, че всички тези е, цялото това забавене се дължи не на липсата на съдии, а на липсата на сътрудници документи е, седят повече от година без да бъдат е, е преведени. И след като се назначих е, девет е, съдебни сътрудника, е, това доведе до предвиждането на 100 дела. В крайна сметка е, можем да кажем, че съветът не може не е в състояние да номинира 12 съдии, затова сега те а, е, предлагат 28. Всяка държава да има свой съдия. Това е обида за гражданите на Европейския съюз, това е обида на дънакоплаците и съответно парламента, който отстоява интересите им. Не искаме да харчим пари за ненужни разходи, а това е такъв разход. 27 е, милиона евро на година. Това е огромна сума. Трябва да се докаже, че е необходимо да се изразходват тези средства. Е, е, съдът разглежда своите дела по бързо. Сега се изискват 20 милиона евро годишно да се похарчат повече. В интерес на истината трябва да приемем, че това не бива да се случва в един демократически Европейски съюз.